Iniziamo i lavori. Ho spaventato. Нека да започваме, уважаеми колеги. Надявам се, че не ви стреснах, госпожо. Е, iniziamo i nostri lavori. Avverto prima di tutto che al solito... Позволете ми първо да ви съобщя, че както обикновено Нашето заседание се предава по интернет и се заснема от парламентарната телевизия. Вчера беше рождения ден на господин Мартинес, така че нека да му пожелаем честит рожден ден от името на цялата комисия. Дневният ред беше представен на 19 януари, но е променен значително. Първо, защото госпожа Янаку е болна и няма как да присъства тук. Нито днес, нито утре, тя е докладчик по регламента за финансирането на европейските политически партии, така че точката, е, за която става дума, по която тя е докладчик, трябва да се отложи за друго заседание. Има и координатори, които няма как да присъстват на заседанието на координаторите днес след така че ще трябва да отложим и заседанието на координаторите за утре. Освен това има предложение за изменение към договора, а координаторите няма как да присъстват тук, за да се занимават с този въпрос, тъй като имат други ангажименти. И така, утре в 9 сутринта Започваме с заседание на координаторите. И след това ще се занимаем с изменението към договора. А сега преминаваме към а, дискусията за конференцията на Комисията по европейски въпроси или КОЗАК. И ще се занимаем и с точката, по която работя аз, за съвместните задания на комисиите. Също така, утре след е, заседанието на координаторите ще чуем информация и за регистъра за прозрачност по отношение на парламентарните въпроси. Освен това, искам да добавя нещо – към точката разни утре, а именно въпроса за петициите на гражданите. Тъй като имаме съвместен доклад на нашата комисия и комисията на петициите, по петициите, но а, двамата са докладчици и, за съжаление, са пропуснали една малка грешка в последния вариант на текста. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, моите съобщения. Господин Месер Шмидт е, реши се на 12-13 януари на заседанието на координаторите. Ще бъде докладчик по доклад по правило 123, член 123 от правилника. Като се е, очаква да има и е, докладчик от НП по този въпрос, но нямаме имаме дума. Що се отнася до процедурата по член 185, координаторите поискаха от мен да изготвя доклад, но господин Гереро ще продължи да следи преговорите по присъединяването на Европейския съюз към договора за основните права и свободи. След това ще трябва да назначим и още един докладчик и ще поканим комисаря Рединг на следващото заседание на нашата комисия и тя ще говори за онези 300 документа, които са свързани с европейското гражданство. Препоръчах е, тази точка за работата на Междуинституционалната работна група за прилагането на съвместната декларация от октомври миналата година. Групата не се е срещала от известно време. Опитват се да използват идеята за европейско гражданство, за да възбудят интереса на гражданите към Европа. И ще продължат да работят по този въпрос и следващата година. Е, а не, извинете, 200, 2013 година, годината на европейското гражданство. Така че заедно с координаторите ще се опитаме да предложим и допълнителни елементи, които да се включат в тази важна програма за създаване на интерес от гражданите към важни въпроси, свързани с Европейския съюз, към основните теми на Европейския съюз. Що се отнася до протокола от предишните заседания, разполагате с протоколите, ако нямате възражения по тези протоколи, те ще се смятат за прияти. Преминаваме към точка четвърта от дневния ред последни развития в рамките на конференцията на Комисията по европейски въпроси, известна като Коза. Господин Мартинес Мартинес е тук а, и ще разговаряме с него по тази тема. Това е една от нашите традиции. Ние от доста време проследяваме какво се случва в Козак и много се радвам, че господин Мартинес Мартинес може да присъства тук днес. Той има богат опит в парламентаризма и за това много се радвам, че той е съпредседател на тази на този орган. Следващото съвещание на Козак ще се проведе в Будапеща на 10 и 11 февруари. А последващото на 29, 30 и 31 Давам думата на господин Мартинес. Благодаря, господин председател. Е, За мен винаги е било голямо удоволствие да присъствам на заседанията на Комисията по конституционни въпроси. И съм тук днес да обед не само в качеството си на заместник-председател, отговорен за отношенията с националните парламенти и съответно с Козак, но и като председател на работната група, която се занимава с наблюдението на начина по който се прилагат онези елементи в Лисабонския договор, които са свързани с взаимодействието между Европейския парламент и националните парламенти. Искам да благодаря на председателя за това, че ме поздрави за моя рожден ден, който беше вчера. И искам да кажа, че тук сме създали една работна група, която си пожелаваме е, честит рожден ден на френски, защото като ми пожела честит рожден ден на френски, това ме кара да се чувствам малко по-млад. Сега нека да е, спомена какви са последните събития в Козак и след това ще ви е, ще споделя с вас и някои лични впечатления. Но първо, какво става в Козак във връзка с отношенията ни с националните парламенти и това, което очакваме от тях за в бъдеще? Първо, за мен е голямо удоволствие да стоя до вас, господин председател, тъй като ние винаги сме работили заедно, винаги сме се подкрепили. И в крайна сметка винаги сме работили много ефективно. Както членовете на тази комисия знаят, последните реформи изискват ние с вас, господин председател, да съпредседателстваме делегацията на Европейския парламент към Козак. Към нас се присъединиха още четири колеги, които допринесоха много за участието на Европейския парламент. Заместник председателя Макмилан Скот, госпожа Перванш Берес, господин Месер Шмидт, е, е, който е тук, и господин Алмар Брок. Занимахме се с много въпроси, включително и с економическата сигурност и общата политика по сигурност и отбрана. С какви впечатления останах? Е, или по-скоро с какви впечатления смята секретарията, че съм останал? Ето ги. Заседанието в Брюксел се занимава с много основни въпроси, като економическото управление, стратегията за период до 2020 година, устойчивото развитие, а също се проведоха важни срещи с господин Лютерм, председателя Барозо и председателя Ван Ромпой. В Козак съществува тенденция да се занимаваме по-скоро с хоризонтални въпроси, отколкото с въпроси свързани с принципа на субсидиарност – и като цяло текста прият на заседанието на Козак в Брюксел и, при, и текста за приноса на Козак и текста за заключенията включват много елементи, предложени от нашата делегация, от делегацията на Европейския парламент елементи, по които успяхме да постигнем съгласие. Става дума за парламентарния надзор, за външната политика и за общата политика за сигурност и отбрана, по които господин Брок изигра много важна роля. И в крайна сметка успяхме да постигнем един крайен вариант на текста, който е приемлив за Европейския парламент. не винаги е лесно. Често първоначалният текст е формулиран по такъв начин, че върви противно на интересите на Европейския парламент. И звучи сякаш Европейски парламент е някакъв външен орган при всички тези процеси. Така че ни се налага да подаваме а, страшно много изменения към текста, за да преформулираме нещата и в крайна сметка Европейския парламент започ... а, а, добива нормално място в текста. Така че ако се а, е, работи от... така че от първоначално а, по... позицията на парламента е лоша и след това се стигне просто до една нормална позиция, това не е особено добре. Защото ще ни е доста трудно да работим по този начин, ако просто има неутрално отношение към Европейския парламент – нормално средно, статистическо отношение. А, трябва да се има предвид, че някои от участниците, някои от а, парламентите а, имат много силно отрицателно отношение към Европейския парламент, особено що се отнася до междуинституционалното споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия. Ще се върна на тази тема, но както казах, в крайна сметка текстът, с който приключихме дискусията, бе приемлив за нас. И все пак е, доста се притеснявам от отрицателното отношение на някои представители на националните парламенти и към Европейския парламент. Става дума за колеги от Финландия, а по някакъв път и не само, а, не просто колеги, а и хора от а, собственото ми политическо семейство, другари, които обаче се държат много агресивно. Не мога да разбера как така става. И става един финландец, изказа се против Европейския парламент, след това става един швед, който освен това е и от моето политическо семейство и повтаря мотамо казаното от финландеца. По-малко изненадващо, но не по-малко безпокоително е това, че се включват в този общ хор и парламентаристи от Великобритания. Изненадващо е, обаче, е, най-изненадващо е, когато и колегите от Холандия се изкажат по подобен начин, а най-вбесяващо е, когато и колегите от Бундестага се изкажат по подобен начин. И само от учтивост в подобни ситуации никой друг не казва каквото и да било. Всички просто си мълчат. Траят си. Може би изразяват мълчаливо несъгласие, но се оказва, че в крайна сметка Европейския парламент остава изолиран и има една враждебност, докато на теория ние всички би трябвало да се борим за едно и също, а именно – взаимно допълване и добри отношения между различните участници. Ще навляза в малко повече подробности по този въпрос в края. Но все пак да кажа какво сме постигнали. Постигнахме едно приемливо споразумение за начина по който ще се осъществява между парламентарния надзор по политиката за сигурност и отбрана. И мисля, че в началото на април ще има напредък по този въпрос. Нашите бългийски приятели отговарят. за априлската среща, така че мисля, че ще а, е, премине тя добре. Има и а, е, редица важни непротиворечиви въпроси, като сигурността, а, е, свободите, Европол, евро юст и въпроса за европейския семестър, които също ще бъдат обсъдени. И тук искам да отбележа значителната роля на двете камери на Европейския парламент и ролята, която те изиграха, защото представителите, депутатите от Белгия решително се противопоставиха на отрицателните коментари, които описах и успяха да помогнат за преобръщането на гласуването по много от важните точки. И веднага в момента след като бългийците ясно заявиха своята позиция, започнаха и колеги от Италия и от Франция да се изказват по подобен начин. Най-малкото по, по един по-разумен начин е, тона се промени. Какво става през унгарското председателство? Това е следващия въпрос. Заедно с вас, господин председател, проведохме разговори с Комисията по европейски работи на Унгарски парламент и с Комисията по външни работи също. Споменато беше заседанието, което ще се проведе в Будапешта както и заседанието, на което ще се срещнат е, председателите на парламентите на 10 и 11 февруари и заседанието от 29 до 31 март. Бяха полезни е, тези срещи, обмислихме приоритетите на унгарското председателство. които, както и да звучат, са актуални. А също така и получихме едно искане от датския парламент, в което се настоява да се, свобод... да се спомене свободата на медиите, във връзка с опитите, които бяха правени да се постави унгарското председателство в неловко положение, където ще трябва да отправи критики само към себе си. Постигнаме съгласие, нали така, господин председател, с унгарската делегация за това, че тези точки в крайна сметка не подхождат на работата на Козак. Нашата цел в Козак не е да задълбочаваме различията, а да се придвиждаме напред. Независимо от това, обаче, се получи това писмо от датския парламент, в което се споменаваха езиците, езичието. Е, това са теми, които за мен са много важни, тъй като аз съм заместник-председател, който отговаря за многоязичието. И датския парламент каза, че трябва да се работи на френски и на английски само. В Европейския парламент а, защото така ще се спестят пари. Но в крайна сметка това е против всички а, практики на Европейския парламент. А, аз нямам нищо против да работим на два работни езика само, обаче ако е задължително всеки да говори на неродния си език. Тоест, ако, е задължи, ако говорим на, е, работим на английски и френски, англичаните да нямат право да говорят на английски, а французите да нямат право да говорят на френски. И все пак това ще е, е, осложни доста нещата. И, и, и не забравяйте колко важен е езика е, за идентичността. Тъй един иначе това предложение няма да се приеме. А е, вие, господин председател, предложихте нещо, което всички ние подкрепихме, а именно да се проведе обсъждане по Европейската гражданска инициатива и да се разгледа и правото в Европа за провеждането на избори. Последната тройка в Козак обаче изглежда не подкрепя това. Ако смятате, че подходящо, господин председател, можем да повдигнем въпроса отново. А, както и можем да повдигнем въпроса за религиозните свободи също. Обсъдихме и състоянието на Европейския съюз, председателя Бароза, министър-председателя Орбан, комисаря Шевкович. Е, е, говорихме за стратегията за периода до 2020 и други въпроси. ще продължим да обсъждаме тези неща и на конференцията на председателите на парламентите през феврари. И така има проблеми, проблеми, които виждаме и друг път в отношенията с парламентите. И проблема всъщност не е свързан с идентичността на Европейския парламент, а по-скоро с тази на националните парламенти защото авторите на договорите предполагат да се срещаме с 27 национални парламента, но на практика се оказва, че ние се срещаме с 40 камери. Освен това, има на много места регионални парламенти, които имат изключителни законодателни правомощи. Предполагах, че това ще въжи само за Испания, Германия, Австрия и Белгия, но ето на, оказа се, че и в Португалия има регионални парламенти с законодателни правомощия и в а, Финландия. Sino que puede llegar a que sean 120 los interlocutores, con lo cual pues comprenderán. И в крайна сметка се оказа, че се налага в тези отношения да поддържаме връзки с 120 парламента. Давате си сметка, че ако се работи така, отношенията ще се превърнат в нещо чудовищно. Може и островите Фаро да поискат представителство и шотландския парламент и така нататък. Въобще ужасно сложна работа. Да не говорим за това, че и националните парламенти са много различни по размер, по отношението си към европейските въпроси. И по отношението към Лисабонски договор. Не мисля, че това е проблем на националните парламенти като цяло, но в, в крайна сметка има евроскептицизъм в, Европа и това се отразява и в делегациите на националните парламенти. Доста успяхме да напреднем обаче, що се отнася до рационализирането на отношенията и вашата комисия, господин председател, допринесе значително за това. успяхме да намерим начин да координираме нещата. Уточнихме графика на заседанията, приехме работната програма за цяла седмица, о, извинете, цяла година между парламентарни дейности. Уточнихме председателствата и доста добре напрегнахме, напреднахме по всички тези въпроси. Ако ми позволите само няколко заключителни коментара. Нека да спомена основния проблем, с който се сблъскахме и начина по който а, нещата ще се развият за в бъдеще. Проблемът е следният. Някои национални парламенти изглежда подхождат а, по един доста неоснователен начин, който обаче са избрали. Те смятат, че когато Европейски парламент придобие повече правомощия, това за тях е крачка назад, що се отнася до демократизацията на Европа. Това за мен са пълни глупости, защото демократизацията, според мен, може да се измерва с постепенното, постоянно увеличаване е, договор по договор на правомощията на Европейския парламент. За мен е напълно очевидно, че всеки път, когато Европейския парламент получи по-големи правомощия и по-голямо участие в вземането на решения, това е за сметка на предходния монопол на съвета по тази тема. Въпреки това обаче се оказва, че в някои национални парламенти се смята, че тези, тези по-големи правомощия за съвместно вземане на решения на Европейския парламент и намаляването на монопола на съвета са едва ли не крачка назад. Защо? защото те си мислят, че чрез парламентарния надзор върху отделните правителства, които изграждат, които участват в съвета, те надзирават, контролират работата на съвета. Но ако сте били в националните парламенти, ако сте се занимавали с европейските е, въпроси, както аз съм се занимавала, аз бях е, говорител по европейските е, въпроси е, в е, Испанския парламент, много добре ще си дадете сметка какви е, правомощия а, има един национален парламент и как, каква възможност има да контролира съвета. А, много малка. Така че смятам, че е немислимо и напълно Необосновено да се предполага, че ако Европейски парламент получи повече правомощия, това е зле за демократизацията. Да не говорим, че има хора, които въобще не вярват в процеса на е, сближаването на Европа и както виждаме тук и в пленарна зала и във всяка комисия има депутати, които гласуват против всичко свързано с европейската интеграция е нещо, с което трябва да се занимаем много внимателно. Заключение. Нека да споделя е, няколко проблема, с които ще трябва да се борим. Първо, нещо, което в Брюксел виждам по-рядко, все пак, отколкото е, се случваше по-рано, е, но все пак националните парламенти се опитват по някакъв начин да осъществяват парламентарен контрол върху Европейската комисия. Нещо, което би предполагало включване и на Европейския парламент, но е против Лисабонския договор и конвенцията. Защото някои от националните парламенти искат едва ли не да се превърнат в втора или трета камера на Европейски парламент. Даже подобно предложение беше обсъдено в Козак. Така че това е сериозен проблем. Реален проблем. Като цяло, представителите на комисията нямат нищо против да откликват на поканите на националните парламенти, Разбира се, там няма да отида председателя на комисията, но може да отиде, да кажем, някой комисар, който, да кажем, комисаря по селско стопанство, може да присъства на заседание на комисията по селско стопанство на даден национален парламент и така да се изгради мрежа. Нещо, което на теория съвсем не е зле, така може да се увеличи обмена на информация, но това може да доведе и до отрицателни последици, ако така се замени стандартната процедура, а именно Европейския парламент да осъществява този тип парламентарен надзор. Председателя Барозо много твърдо отстояваше позицията си и много силно подкрепи Европейския парламент в Козак. Никога не съм го чувал да говори така твърдо в толкова враждебна атмосфера и никога не съм го чувал да се изказва по такъв положителен начин и за Европейския парламент. бях изненадан от силната позиция, която той взе. Мисля, че трябва да му благодарим за това. Има и друг важен въпрос във връзка с договорите, а именно Европейската външна политика и политика за сигурност, както и общата политика в областта на сигурността и отбраната и ролята на Европейския парламент в надзора на работата по тези, в тези области. Говори се за, западния, за Западноевропейския съюз е, сякаш отдавна е отмрял и че е, не е върша никаква работа. Аз е, активно съм участвал в работата на Западноевропейския съюз, но да се твърди, че той а, не е, че той е осъществявал контрол върху работата на съвета, това е напълно безмислица. Ето, аз говорих с бившия министр на отбраната и казах, ето, вие сте бил министр на отбраната, вие се изказвахте пред Парламентарната асамблея на Западноевропейския съюз. Смятахте ли, че това е тип парламентарен надзор? И той каза не. За мен това беше просто обмен на информация. Беше просто разговор, а не надзор. А, господин Галтиери, господин Дъф и господин Брок работят активно по тези въпроси и а, се опитваме да формулираме нещо. Бългийското правителство има вече едно предложение. Но освен това предложение на Бългийското председателство, което можем да приемем, се сблъскаме и с националните парламенти – няма да кажа точно за кои парламенти става дума, но имаше такива парламенти, които подходиха изключително агресивно към Европейски парламент. И те предложиха, когато има заседание в Брюксел, заседанията да се провеждат някъде другаде, а не в сградите на Европейския парламент. В една друга точка от предложения текст те заявиха, че няма да приемат каквото и да било финансиране на каквито и да било дейности, от, идващо от Европейския парламент. Доста необичайен подход, меко казано. Не мисля, че и за нас ще бъде кой знае какъв проблем да не финансираме нещо, но ако говорим за това как действа бъдещия парламентарен надзор върху европейската външна политика и европейската политика за сигурност и отбрана, те твърдо заявяват, че ако с провеждат съвещания в Брюксел, те не трябва да са в сградите на Европейския парламент. А, и предлагат по-скоро тези съвещания да се провеждат в сградите на съвета. А, докато самия съвет много често се обръща към парламента и, и, и иска разрешение за използване на зали в парламента, за свои съвещания. Така че имам две предложения тук. Първо, важно е да обмислим как да структурираме отношенията между Европейския парламент и националните парламенти. Козак ще продължи да работи така, както работи сега, но Как може да се структурират отношенията, където при положение, че има представители на 40 камери и представители на Европейския парламент участват в един дебат, който на практика е дебат на националните парламенти. когато Барозо и Ван Ромпой се занимават с Козак, съвсем естествено те ще се занимаят с националните парламенти по-скоро, отколкото с нас, защото с нас се срещат много по-често. И на практика Европейския парламент се третира като някаква външна намеса, външно тяло в организма на Козак. Мисля обаче, че ако ни трябва механизъм за интеграция, а, трябва първо да помислим за броя на хората. Не може от едната страна да седят 40 души, от другата страна само един. А може да се работи и по друг начин, а, макар че може би не всички ще са особено доволни, а именно първо националните парламенти да проведат координацията помежду си, да си направят заседания на националните парламенти, да си е, изработят позицията, да, да си твърдят каквото искат за Европейския парламент и след това няк... на някакъв етап от този процес да се срещнат е, с техните координатори с нашите координатори на равна нога, така че да обмислят споразуменията по важните теми, по които трябва да се работи. Нещо, което се изисква от договора. При всички положения трябва да се придвижваме напред тук и то а, по един целенасочен, а, открит начин. Моята цел е да се работи за повече интеграция. Други обаче си мислят, че това е покана а, всеки да си говори за онова, което му е на душата. Националните парламенти могат да говорят на един или на два езика, или на 21, или на колкото искат да се срещат в някои от държавите членки, те да си решат и веднъж годишно или два пъти годишно, както се разберем, двете страни ще се срещат и ще говорят за политиката за сигурност и отбрана и за външната политика. Всички ще се изкажат и ако можем да достигнем до съгласие накрая, добре, ако не, всеки може да се изкаже, но критиките трябва да са разумни, основани на факти. Европейския парламент, ако не е съгласен с казаното от националните парламенти, трябва да може да заяви това и обратното. Това, което не трябва да допуснем е да има орган като Коза, който се разширява все повече. Парламентът, Европейски парламент, участва в него, но все повече се занимава само с намаляване на значимостта на Козак, въпреки че участва в него. Това е тук дилемата. И трябва да се обмисли този въпрос от комисията по конституционни въпроси. и вие, господин председател, можете да изиграете много важна роля в тази връзка. И оттам нататък вече можем да започнем да работим малко с националните парламенти, да лобираме, така че онези от а, техните представители, които си траят на заседанията, а после изказват своята подкрепа за нас в коларите, да добият малко повече смелост а, и да се изкажат в наша защита. Защото ако всички си мълчат, това не е добре. Благодаря много за вниманието, благодаря и за търпението, тъй като говорих дълго, но мисля, че поне успяхте да разберете колко искрено ме вълнува тази тема и мисля, че не би било добре да не ви разкажа всичко това и да, не споделя с вас и собствените си мнения. От 12 е, години е, съм депутат в Европейския парламент. Преди това 22 години съм бил депутат в Испанския парламент, така че много добре познавам позицията на националните парламенти. Не съм някакъв защитник е, на Европейския парламент ей така, само заради идеята. Благодаря за вниманието. Eh, благодаря, господин Мартинес. Е, това беше много ангажирано, което казахте. Много благодаря за това, особено що се отнася до бъдещите функции на Косък. И аз трябва да призная, че съм съгласен с много от нещата, които казахте вие. Особено що се отнася до връзките с е, в националните парламенти, с правителствата, с комисиите на различни равнища. Аз има впечатлението, аз все още нося впечатлението от посещението ни в Лондон и там говорихме за комуникацията. Това е много важна тема. За господин Мартинес и за мен това е важна тема и както казах бяхме в Лондон и се срещнахме с председателите, с председателя на комисиите в камерата, отговарящи за европейските въпроси и с много представители на гражданското общество, с Комисията по конституционни въпроси и с представители на горната камера. И трябва да кажа, че беше много интересно. Нещата се обсъждаха по същество. Още от самото начало е, почувствахме една такава резервираност към Европейския съюз. Имаше Имаше такива настроения с камерата на лордовете. Но предимно се говореше за проекто закона, който ще бъде прият в Обединеното кралство, а, които засягат а, промени в а, Лисабонския договор, разпределението на компетенциите, на правомощията, това, което предстои е един евентуален референдум, много ясно се каза за какво става дума. Т.е. че ние е, би трябвало да е, че ние сме приели Лисабонския договор. Това е, са думи от името на лондонските ни колеги, но това е междинна стъпка. Това бяха думата. Ние не може да приемем е, политическия парламент на страната да бъде оставен на страни и да не може да участва в самите вземания на решения. Но истината е, че след обяда диалога попотръгна, но така или иначе това е реалността. Аз лично смятам, че в стечение на времето ще се установят по-добри контакти. Става дума за сътрудничеството между държавите членки, чрез техните представители, чрез депутатите. Става дума в крайна сметка за укрепване на интеграцията. И това е нещо, където човек не трябва да се съсредоточава върху подробностите. Става дума за принципа на субсидиарност, за Лисабонския договор – Ежедневните въпроси са нещо друго. Трябва да видим каква, какво е актуалното състояние на нещата в Европейския съюз. И тук става, и тук е важно, че има един господин Рам, фон Рампо, има един господин Парозо, които се ангажират с тези неща. И на следващото заседание на Косах през май в Будапеща, там е, ще бъде унгарският министър-председател и е, Мароз, Баро, господин Барозо или негов представител, трябва да насочим нашите мисли и усилия на, към тази среща. Говорихме за комуникацията, за информациите, които изпращаме на гражданите за Европа трябва да се опитаме всички заинтересовани страни да привлечем в нашата работа, защото след като са на лице такива настроения, такова напрежение, става дума всъщност и за вашата работа, за вашия контрол. Става дума за различните отношения между отделните камери в един национален парламент и отношение към Европейския парламент. Това са въпроси за демокрацията. Много внимателни трябва да сме, когато говорим за тях. И това е състоянието на нещата не само в малките страни, но и в големите, например, в Германия. Имаше през 2008 година една, е, едно съдебно решение за гъвкавостта при вземането на решение. Но така или иначе става дума за европейската структура. Това бяха заключенията на нашата комисия и мисля, че а, КОСАК също трябва да се въвлече в тази дискусия за комуникацията в рамките на Европа и за Европа. Като се опитаме да се съсредоточим върху по-общата концепция за нещата. Някои неща може би бяха преувеличени, така както каза и господин Мигел Ангел. Но така е. Трябва да говорим и за меж... сключването на международните договори, но най-важното е комуника... комуникацията между тези 40 отделни камери – аз исках това да кажа, с което се надявам обогатих нашата дискусия. А сега първият оратор има думата. Аградеско ал сеньор Мартинес. Господин Гереро, благодаря господин Мартинес за тази информация, за този анализ, който сподели с нас. Поздравление от наше име за неговия рожден ден. като заместник-председател на на Европейския парламент човек носи голяма отговорност, и, но той е в чудесна форма и може да изпълнява функциите си още дълго време. И така, сега конкретно към резултатите. Връзките на националните парламенти с Европейския парламент. Господин Мартинес постави диагноза – Всъщност нещата отиват много по-далече от връзките с националните парламенти. Става дума по-скоро за едно тълкуване, тълкуване на основната линия на поведение. Какво става след влизането в сила на Лисабонския договор? Това, което виждаме, поражда съгриженост, защото е поставен под въпрос в развитието на европейския проект и на Европейски парламент е, стана дума за посещението на в е, Обединеното кралство и е важно да осъзнаем, че Лисабонският договор не би трябвало да е стъпка към по-нататъчното укрепване на европейския проект, а крайна точка. Е, има динамика, в която се очертава една нискотяща тенденция, тенденция на връщане. Тоест Лисабонския договор се възприема като нещо, което никога не би трябвало да бъде прието и никога не би трябвало да се случи. Ситуацията е по-лоша. Всъщност, отколкото очаквахме. Ситуацията в момента в Европа се възприема като по-лоша от е, в сравнение с ситуацията преди приемането на Лисабонския договор. Господин Мартинес, както каза, е, е вече толкова дълго в Европейския парламент, има, има стаж като национален депутат, за, за разлика от мен. Аз съм за първи път в, в Европейския парламент и никога не съм бил депутат, но преди европейските депутати бяха и национални депутати нямаше много съпротива от страна на националните парламенти и националните депутати. Мисля, че все пак това е един, една огромна стъпка напред за Европейския парламент, а именно статута на европейските депутати. Но не бива че именно заради този статут се пораждат противоречията с националните парламенти. И господин Мартинес говори за по-нататък за противостоянията между Европейския парламент и националните парламенти, а именно по отношение и заради компетенциите. Европейския парламент бе в миналото възприеман като една камера, като едно място, където се водят дискусии, провеждат се анализи, контроли, но а, връзката с националните парламенти не бе осветлена. А сега ролята на Европейския парламент се увеличава, тежестта му се околемява и а, националните парламенти, за съжаление, ни виждат като конкуренти, а не като някого, с когото е, биха могли да се координират и да си сътрудничат. Освен това, тенденцията за ренационализиране на политики има отново е, такава тенденция за ренационализиране на политика, изключване на правителствени договори между отделните държави членки. Някои политики, които имат европейски измерения, се вписват отново главно и единствено в контекста на националните политики. Много държави членки искат това да се случи по отношение, например, на надзорните финансови механизми, механизмите на доброто економическо управление. Това са механизми, които трябва да имат европейско измерение, а, а не само единствено национално. Освен това, има още една нисходяща динамика, застъпена в различна степен в отделните държави. Живеем в криза и е, Брюксел е много често възприеман като виновника, главният виновник за кризата. Брюксел, така казват. Брюксел са Брюксел е виновен за всички ограничения, за намаляването и ограничаването на социалната политика. Много често социалната политика е свързвана с безработицата и националните правителства се опитват да се предпазят, да се оправдаят казвайки, че мерките, които трябва да се приложат, всъщност се налагат от Брюксел и не се подкрепят от тях самите. Ето, направи се препратка и за съдебното решение на Конституционния съд на Федерална република Германия. Всъщност, За много граждани, институции и парламенти, а това е едно при, симпат, симпатично, приятно решение, които, т.е. хората и страните, които смятат, че европейският проект е направил прекалено голяма крачка напред. Прекалено много се е развил. Пораждат се конкретни съмнения за демократичната легитимност на Европейския парламент. Тя е поставена под въпрос. Това е историческа фаза, в която отново се ширят мненията, че националните държави имат своята легитимност, че те са основата за европейския проект. А всичко останало, европейското гражданство, обще, об, обществяването на европейските политики, всичко това се разглежда с подозрение. Предложенията, които направи господин Мартинес, ми се струва предизвикателство за нашата комисия и за Европейския парламент. Нашата комисия и парламентът трябва отново да намерят да уловят европейския импулс и да снят, че става дума за един проект, където, който може да се движи по различни нива на европейска, на национална, на регионално равнище. Ако е, някои държави, държави естествено имат и регионално равнище. И трябва да се опитаме да преминем от фаза на конфронтация към фаза на сътрудничество, защото това само е в ущърп на националните парламенти и на европейските институции. Той е в ущърп и на регионалните парламенти. Естествено, всеки същитава своите собствени правомощия, а тези правомощия всъщност би трябвало да бъдат обвързани едни с други. Така, прибързано се прави заключението, че това на което ни липсва, компетенциите, които ни липсват, се поемат от европейските институции. Националните парламенти искат да запазят своите законодателни и изпълнителни функции. Мисля, че това е нашата работа да се укрепим, да се обърнем, да се обърнем към нашите политически групи, към нашите политически партии, които имат своят, своята основа в на, националната действителност и да слезем на различните нива от политическото, от партийното до гражданското ниво. Благодаря. Благодаря, господин Кереро, казва председателят, господин Месер Thank you, Chair, uh, and also thank you uh, to Mr. Искам да благодаря на господин Мартинес за изказването му. Съгласен съм по много от нещата, които бяха казани за положението. Трябва да кажа обаче, че почти всеки, който упражнява публичен мандап, прави това с най-добри намерения има волята, желанието да изпълни своята задача. Ние имаме задължението по Лисабонския договор да направим така, че всичко да заработи. Трябва да се поставим на място на тези, които все още са враждебно настроени към Европейския парламент. Тук не включвам само финландския и великобританския парламент. Има много държави членки, където макар и да не кажем, че има враждебност, има известен скептицизъм към развоя на събитията. Ако видим това, което се случи през изминалата година, година и половина от влизането в сила на Лисабонския договор, ще видим, че човек може да намери съответните аргументи. Вземете дипломатическата служба. При преговорите по Лисабонския договор националните парламенти бе определен, обещано да имат контролни правомощия. Обаче Европейския парламент определи бюджета. Правомощията отидаха към Европейският парламент. За Европейския парламент всичко това е съвсем логично. Ние сме тук, преговаряме с комисията и така нататък, но от национална гледна точка това е неизпълнено обещание. Просто това е реалността. Трябва да се дадем сметка, защо някои национални парламенти са по-враждебно настроени към европейските си колеги от други. Съгласен, че можем да направим ня... някои неща. Първо да кажем, вие нищо не разбирате, ще ви обясним какво е реалното положение. Така ще се създаде повече враждебност. Или можем да кажем да проведем открита дискусия – да разгледаме документи, да чуем аргументите. Поне да се проведе дискусия. Както казахте, има хора, които си променят становището, даже и начина по който гласуват заради добрите аргументи. Ако имаме добри аргументи, нека да проведем открита дискусия. Да не се опитаме да обясним къде грешат нашите опоненти. Нека да им покажем къде грешат. Това може да стане най-добре на заседание. Една от конкретните мерки е да настояваме в Косак, че докато не постигнем споразумение за контрола върху дипломатическата служба и субсидиарността, не може да се проведе заседание на Косак без тези въпроси да се разглеждат на дневния ред. Трябва да имаме междуинституционално споразумение, като да са уредени тези въпроси. Не виждам друга альтернатива. Просто трябва да упражняваме натиск, да настояваме и се надявам постепенно да разрешим проблемите. Благодаря. Господин Сондегард. Честит рожден ден и от мен. Благодаря за експозето, което бе интересно. И ви споменахте сегашното състояние в Европейският съюз и институциите. Вашият анализ бе съвсем актуален. В някои национални парламенти се наблюдава все по-голяма връжда към Европейският парламент. Въпросът е какво се изразява с всичко това? Погрешно би било да гледам на всичко това като на един кръг, в който фигурират Европейския парламент, националните парламенти с всички спорни въпроси конфронтации. Тук мисля, че имаме една по-обща тенденция, в която се крие по-общ, по-голям проблем. На практика имаме съпротива, липса на удовлетворение. Гражданите смятат, че Европейският съюз взима решение по някои въпроси, не конкретно парламента, целият Европейски съюз. Гласоподавателите чуват, че Европейския съюз е решил това и това. Те не знаят кой точно съвета, комисията или парламента, те чуват само Европейският съюз е решил това и това. И гражданите смятат, че се взимат прекалено много решения от Европейския съюз в някои области. съпротивата на националните парламенти наистина отразява проблемите. Европейския парламент е жертва на това недоволство на гражданите. И наистина Европейският съюз има ли прекалено много решения? Реално така ли е? Трябва ли да извършим една просветителска кампания, да обясним какво точно е положението и така да решим проблемите? Това са въпросите, които трябва да се зададем. Господин Мартинес спомена за редица скандинавски парламенти, В Скандинавия мисля, че пролича какво е направил Европейският съюз в някои конкретни насоки, да речем основните права. Съдът на Европейските общности също е постановил редица решения, които се отразяват върху Швеция, Дания, Финландия – В Дания трябваше да променим системата за колективно договаряне. Защо? Заради решение на Европейският съд. Той реши, че нямаме право да искаме полските работници, които идват в Дания, да бъдат третирани като работниците в Дания. Как може съдът да се произнася по такива въпроси? Мога да преведа и друг пример. Примери, където Европейския парламент е изиграл положителна роля. Да речем, комисията решава всички европейски държави да приемат нещо съвсем конкретно. Да речем за месото. Не знам как е било в Испания, но в Скандинавия Нямаше партия, която да се е мислила да приема даденото вещество в хранителните продукти. Изведнъж комисията казва, трябва да го приемате. Защо? Защото парламентът е отвърлил това и така се е получил проблем. Мисля, че от подобни примери можем да разберем защо гражданите се чувстват по този начин. Не мисля, че проблемът може да се реши без обсъждане. Но разбирам, че това е въпрос, който не може да бъде решен просто на заседание на КОСАК или на Комисията по конституционни въпроси. Ако искаме да постигнем напредък и да се реши проблема, трябва да водим разговори. Благодаря. Господин Рам Хел. I also want to say that I, I heard uh, very attentively and with uh, pleasure the exposition of our friend Miguel Ángel Martínez Martínez. Благодаря много. С голямо удоволствие изслушах изказването на нашия приятел Мигел Анхел Мартинес Мартинес, но трябва да цитираме едно изречение от Библията. Нищо ново под слънцето. Откакто бе ратифициран Лисабонския договор, вече цяла година виждаме едни политически отношения между националния парламент и е, Европейския парламент, които се характеризират с нещо, което мога да нарека конституционална ревност. Смятам, че в позицията на националните парламенти ясно проличава една грешна гледна точка. Защо смятам, че това е грешка? Силно вярвам, че съветът, чрез всяко правителство, което обикновено има подкрепата на мнозинството в парламента и затова всяко правителство, чрез това мнозинство, се опитва да убеди националните парламенти, че след влизането сила на Лисабонския договор, е, националните парламенти ще загубят част от своите правомощия. И най-изненадващото е, че това се чува и от е, членове на НП, които представляват националните парламенти и са отговорни за международните е, отношения и непрекъснато чувам а, а, това да се повтаря отново и отново. Не е лесно да се контролира собственото ни правителство, това е ясно, но не това е въпроса. Въпросът е, че един национален парламент не може да контролира останалите 26 правителства в съвета. Те не могат да контролират позицията на парламента, казва оратора, освен ако няма правило за единодушие по, при вземането на решение по дадени въпроси. Ако няма такова правило, обаче, те не могат да контролират съвета. Могат да контролират единствено едно от е, правителствата, едно от 27-те правителства, представени в съвета. Именно заради това трябва да се осъществява парламентарен контрол на европейско равнище и е, върху работата на комисията и върху политическите решения на съвета. До известна степен съм съгласен с казаното от колегата Меса Шмидт за това, че особено в Косак, където 27-те национални парламента са събрани на едно място, е много трудно да се изложи тази позиция открито, без притеснение, че ще има нападки или че тя ще бъде разбрана погрешно. Но също времено смятам, че трябва да работим за развитието на отношенията между Европейския парламент и всеки един национален парламент. И както каза колегата Мартинес Мартинес, а, а, с цялото разнообразие парламент, парламенти, които съществуват държавите членки, защото може да няма регионални конституции, обаче има регионални парламенти, които има своите правомощия. Но поне с парламентите на национално равнище смятам, че трябва да изградим много добри отношения. И във връзка с впечатлението на председателя Казини от срещата в Лондон – въпреки че обсъждахме там много деликатна тема, видях, че отношението към нас е доста открито, а, че колегите са готови да приемат нашата позиция и че е много добре да развиваме отношенията между Европейския парламент и националните парламенти по-отделно, а не а, с всички тях заедно. Така е много по-лесно да се разясняват нещата, да се говори спокойно, честно, открито, имаме достатъчно време да изложим аргументите и не се Появява духа на бойната кампания. Един иска да поведе битка, пък другите искат да направят още по-голямо впечатление. Едва или не, почва всички да се състезават един с друг, кой повече ще, какво силно ще атакува в Европейски парламент. Бяха повдигнати много въпроси от фински, финския парламент бе споменато рамковото споразумение, споразумение между парламента и комисията и след известно обсъждане установихме, че депутатите са много добре информирани за европейските въпроси. Нещо, което Става дума тук по-конкретно за срещата с камерата на лордовете и се оказа, че там лордовете са много добре информирани за дейността на Европейския парламент и видях, че те се отнасят към нас с разбиране. Arrange an institutional solution for the uh, и са готови да сътрудничат за намиране на някакво институционално разрешение е, по въпроси, свързани с СТО, например, както и с Козак. Съгласен съм с решенията, предложени от нашия заместник-председател, господин Мартинес Мартинес. Но смятам, че тук трябва да подходим и по-лично към отделните парламенти. Когато работим в двустранни отношения, представителите на националните парламенти се държат доста по различни отколкото когато се срещаме с всички тях събрани на едно място в Козак. Така че мисля, че това трябва да се направи и включително и като стратегия за превенция. Защото много депутати от националните парламенти не се интересуват от европейските въпроси. А ако са добре информирани, тогава те ще ще е, имат и собствено мнение, но същевременно ще могат да водят един диалог с нас без предразсъдъци. И мисля, е, че зад всичко това стои влиянието на съвета. През е, партиите, които подкрепят съответните правителства. Да не говорим, че има и е, партии, които действат в тази посока поради своите позиции на национално равнище. Това стана ясно, особено след преговорите по междуинституционалното споразумение, където стана ясно, че има целенасочено на погрешна информация от страна на правителствата към националните парламенти. Това стана ясно при срещата с камерата на лордовете и се оказа, че парламент, Европейски парламент Според а, тази погрешно подадена информация, не е постигнал каквото и да било в това междуинституционално споразумение. Така че мисля, че именно чрез двустранната работа ще можем да постигнем нещо. Нашата комисия по конституционни въпроси – вече е постигал успехи на двустранно равнище в работата с конкретни парламенти. Постигнахме успехи в Лондон ам, и на други места. Работим конкретно с депутатите, които обикновено участват в срещите на Козак и е, използваме тези възможности да разговаряме с тях и да изразим и разясним своята позиция. Благодаря много, благодаря за оптимистичната гледна точка. Умерен оптимист съм, казва оратора, председателят. Да, умерен оптимист. Може би трябва да кажа реалист. При всички положения тези въпроси са важни и не можем да ги пренебрегваме и трябва да се действа. Същевременно обаче мисля, че е добре да наблегнем и на факта, че тук не става дума само за големи формални срещи. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на господин Мартинес Мартинес е, много интересна дискусия. Е, мисля, че тук говорим за конфликт за власт. Правомощията на Европейския парламент проистичат пряко поради преки е, от изборите. Е, но е, има и някои непокрити територии, които не се контролират от Европейския парламент парламентарно, може да се покриват от националните парламенти и тук сега се променят нещата. По-рано имаше въпроси, по които ролята на Европейския парламент беше пренебрежима и точно това се е променило. променило. Изглежда националните депутати изведнъж си дадоха сметка, че в Европейския парламент а, имат един сериозен съперник. И ако правилно съм анализирал нещата, тогава а, проявите в Козак са просто симптом на е, доста по-сериозни и дълбоки проблеми, проблеми, които трябва да се обсъдят и е, Каузак е просто един повод да се обсъдят. Оказва се, че не само Е, че на много места националните депутати е, нямат каквато да била представа какво работим, какво правим. Е, с, това се срещнах и в Унгария и на много други места. Те се чудят какво въобще правим ние тук в Брюксел. Много от депутатите в националните парламенти много често с насърчението на националното правителство са приели позицията, че Европейския парламент е надхвърлил границите на своята легитимност. И точно там е най-големия проблем. Границите, разбира се, са неясни, те са размити. Това е, е, нещо, което характеризира повечето политически процеси. Няма решение на всеки проблем. Света Твърди се, че комуникацията е решението на всички проблеми. Не знам дали това е действително е вярно, но от друга страна тук можем да говорим и за е, информация, прекалено много информация. Е, всички е, депутати на регионално, местно и национално равнище разполагат с прекалено много информация и просто нямам как да я възприемат. Ние като комисия Изпращаме много делегации, можем да работим и с още повече делегации. Аз присъствах на срещата в Лондон. Беше ми много интересно да наблюдавам атмосферата там. А може да не е лошо да се опитаме да надградим това, което може да се направи и на парламентарно равнище, а, чрез а, председателското трио. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на заместник председателя да го поздравя за рождения му ден. Аз често съм виждал в Германия как има противоречие и подобна дискусия между регионалните правителства, парламенти и е, националния парламент. Наистина става дума за разпределяне на силите. Но смятам, че регионалните и националните парламенти трябва да са и са наши съюзници. И трябва да се опитаме да преодолеем напрежението и да развием инструменти за подобряване на отношението. Германския Бундестаг след две години отвори цепнатина тук в... извинявайте, отвори бюро в Брюксел, където всички институции знаят, че имаме представителство. И това беше всъщност и причината за това на, германски депутати да отидат пред, да, да се изправят пред Конституционния съд и да поискат тълкуване на Лисабонския договор а просто липса на информация. А чрез това бюро информацията може да бъде предавана по-лесно. Ние трябва да развием инструменти за сътрудничество, за подобряване на сътрудничеството. И в столиците трябва да се опитаме да имаме представителства. Ако някой представител на правителството работи по даден въпрос, по който може да бъде подпомогнат от някой от нашите докладчици, това е чудесно. господин Сантергард засегна въпроси за съдебните решения. Лошо е, когато един съд прави политика. Така е. ние би трябвало да се съюзим с нашите е, е, нормални съюзници, националните парламенти. И това сътрудничество трябва да го разширим върху различните плоскости, защото в съвета съвсем честно там е, са представени хора, които се занимават с вътрешна политика. С вътрешна политика. И става дума за компромиси, които се взимат в Брюксел, които се постигат в Брюксел, например селското стопанство. А, правят се правят се някакви споразумения след което министъра си отива в столицата, слиза от самолета и казва, е, ние успяхме чрез този компромис да предотвратим най-лошото. Така че наистина важно е да изработим една стратегия, с която да може да комуникираме успешно с нашите естествени съюзници господин Касини <clears throat> направи нещо много добре. Не беше много хубаво, че отидохме в Берлин и говорихме с националните депутати. Това имаше чудесни резултати. Може би може да помислим как и сътрудниците да бъдат привлечени в това е, сътрудничество. Е, чиновниците, т.е. да имат подобни визити в Брюксел, така че хората да разберат как функционираме ние, как работим и да разберат тези хора, че ние, сме, ние може да ги подпомагаме. Освен това, езиковата бариера понякога може да предизвика хората да се отдръпнат, защото езиковата бариера за нас не е вече нищо ново, но това трябва да разберат и нашите колеги от националните е, парламенти. Е, това е много интересна дискусия и аз от своя страна мога да кажа, че с удоволствие бих се ангажирал е, за опосредстване на демокрацията в Европа, като подобрим отношенията си с националните парламенти. Следващите оратори господин Месешмит, ако обичате накра... за, за известно време да поемете председателството. Yes, yes, of course. Mr. Duff, you have the floor. Oh, sorry. Yes, I'm sorry. I'm tying. So. okay. Um, Herr Martinez, auch von mir noch herzliche Glückwünsche zum... Госпожа Duff, господин Мартинес, честит рожден ден и благодаря за това, че ни информирахте така добре. Благодаря, че много е, добре предадохте атмосферата, която сте преживели. Сега странно е това, което се говори за работни само два езика. Е, искат, вероятно, хората по този начин да спестят разходи. Това е нещо много важно. Но дали това ще се? Но независимо от различните аспекти, по които се гледа въпроса, наистина трябва да помислим за намаляване на разходите, дали поделеното председателство, дали многото езици. Но така или иначе, факт е, че всички национални бюджети са съкратени, спестява се навсякъде и националните депутати и гражданите не могат да разберат прекаленото разходване на средства. Това е едното. Второто, ренационализирането като тенденция. То съществува, не може да го, да го премълчим. И екстензивното тълкуване на принципа на субсидиарността, една наша министърка каза, оставете е, и на европейските депутати малко да поработят. Така че това е една обща тенденция, но тя няма нищо общо с факта, че става дума за за власт, за разпределяне на компетенциите, а и цялата атмосфера на криза и на несигурност допринася за това хората да се чувстват заплашени. Нещата много бързо се развиват понякога. Трябва да преодолеем, да помогнем на хората този страх да бъде преодолян националните парламенти и националните медии не ни виждат достатъчно ясно, така ясно, както ние бихме си пожелали. Затова контактите наистина са изключително важни. Контактите на всички равнища. Разбирам, че комисията казва, че не може да непрекъснато да се обхожда 27-те държави членки. Това го разбирам, но е, комисар Рен беше в е, германския Бундестаг наскоро и той беше първият еврокомисар, който е, за последните пет години посети Бундестага. А, независимо от това, което той каза, независимо от неяснотите, които бяха породени, по принцип неговата визита бе, възприета много положително. А сега не искам да кажа, че определено, а, че, че най-вече големите парламенти трябва да бъдат посещавани, но наистина а, би трябвало да има такива посещения, би трябвало да има разяснения за политиката, която правим ние. Благодаря. And then as the last person on the list, Mr. Duff. Последен списъка е господин Дав. Господин председател, благодаря. Трябва да се извиня на Мигел Мартинес, че не успях да присъствам самото начало на заседанието, но така или иначе обсъдихме тези въпроси надълго и на широко. Знам каква е позицията му и съм съгласен с нея. Искам да благодаря на всички евродепутати, които бяха в Уестминстър в четвъртък. Надявам се, че Посещението ни бе доста травмиращо. Денят бе доста интересен. Стана ясно каква голяма пропаст има между нас. Уестминстър и ние се намираме в две различни орбити, които от време на време могат и да се засичат случайно – но не се предвижда взаимодействието и пресичането между тези орбити, а би трябвало да е обратното. Има все по-голямо разминаване между Европейската парламентарна класа, ако мога така да кажа, и националните парламенти – Това е доста голям политически проблем в Европейският съюз. И аз се опитвам да намеря някакво решение на този въпрос в реформата на изборите за Европейския парламент. Към този въпрос ще се върнем отново на бъдещо заседание на комисията. си въпроси, по които се работи в национален план, не отчитат последиците за Европейския съюз и целия процес. Не се отчита връзката между съответната държава и Европейския съюз. Това го установихме в Будапеща, съда от Карлсруе, Определено го наблюдаваме и в Великобритания. където, както знаете, в момента в парламента се разглежда законопроект за Европейският съюз, с който ще се изискват референдуми по почти всички сериозни промени в договора, и конституционни въпроси, свързани с Европейския съюз. Аз лично смятам, че в дългосрочен план този законопроект ще превърне Великобритания в второкласен асоцииран член на Съюза. Останалите държави членки ще се постараят, ще бъдат длъжни да се постараят да заобикалят ветото, което налага Великобритания. Трябва много внимателно да обсъдим на първо място този проблем. Много сериозно да помислим по контрареакцията срещу решението на Великобритания за промени в процесът на ратифициране в Обединеното кралство на всички промени, свързани с Европейския договор. Трябва да положим повече усилия в тази посока, според мен. Процесът ще отнеме много време, но трябва да пътуваме повече до националните столици, отколкото правим в това в момента. Косък не ни позволява достъп до голяма група национални парламентаристи. Трябва да отделим време и за посещение в националните парламенти. Голямото изпитание за Лисабонската структура ще са преговорите за реформата в бюджета и изготвянето на многогодишната финансова програма и системата на собствените ресурси. Няма да постигнем никакъв напредък по тези въпроси, ако има просто сблъсък между интересите на Европейския парламент и на съвета. Особено в момент, в който комисията проявява доста голям опортунизъм по тези въпроси. Много важно е да инициираме идеята за бюджетна конференция или конференция за финансовата реформа, в която да участваме ние и националните парламенти. Това може да е елемент от доклада Брок Галтиери по член по промяната към член 136 от договора. И накрая, малко по-положителна новина, смятам, че Белгийското председателство изпълнява своята задача да внесе предложение за подобряване на нашето сътрудничество в сферата на общата външна политика и политика на сигурност. Надявам се, че ще имаме някакъв конструктивен резултат от този процес в момента. Благодаря. Следващия път ще проведем заседание с математиците от Кембридж на световно ниво. Ще дам думата на господин Мартинес да вземе отношение по казаното. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратък, ще се опитам. Искам да подчертая колко важно е това заседание сега. Много е хубаво да се види колко добре протича комуникацията между нас и как е, от името на различни политически групи спокойно се споделят възгледите. Това ми направи голямо впечатление, чудесно е. И е много хубаво да видим, че има повече или по-малко единство по този въпрос, всъщност повече, отколкото аз предполагах. Това, което се случва най-вече в Козак и е, най-вече по отношение на връзката между Европейския парламент с националните парламенти, то е тези неща се възприемат от нас по много еднакъв сходен начин. Това е една ситуация, която е провокирана от актуалното състояние на европейския проект в момента. Това е отражение на един проблем или на една редица проблеми, които са много важни. И хората, които се занимават с тях, знаят този факт. Господин Гереро каза, какви са различните феномени, които наблюдаваме и които влияят и отежняват връзката ни с, с националните парламенти. Аз съм съгласен с описанието на трудностите, които, което ни предложихте, но всички тези трудности зависят от, общото, от общата нагласа, от общото настроение, което цари в момента. Надеждите, очакванията на хората също влияят върху начина по който биваме възприемани. Има хора, които вярват в Европа, които са проевропейски настроени, които възприемат Европа като част от нашето минало и бъдеще, като част от нашата генетика, но най-важното е да сме убедени, че в един глобализиран, многостранен свят няма да може да имаме напредък, ако не сме заедно. Защото ако само погледна, ако погледна само моята страна и ако действам само в моята страна или само в Германия, само в Дания или в само една държава членка, то няма да мога да защитя и да представлявам е, интересите на европейците, на гражданите. И тук става дума за световния мир, за а, економическото управление. Само заедно може да постигнем успех. И това е основният проблем, пред който сме изправени – Аз не мога да разбера колега, който, може, който казва, че може да работи само на регионално равнище. И само така може да защитава и да представлява интересите на своите избиратели. Не разбирам така регионално човек да разчленява света. Не може, например, политик от Люксембург да защитава успешно интересите на Люксембург, ако действа само на регионално равнище. В името на своите избиратели човек трябва да действа на европейско равнище. Така че Ясно е, ние имаме работа с редица проблеми, с редица симптоми, които се развиват в един много сложен контекст. Всички вие се спряхте на отделни аспекти и става ясно, че има недостиг на комуникация – това, което правим, не става достояние на гражданите, а и на националните депутати. Информацията за нас не стига до нашите колеги от партиите. Всеки ден виждаме, че депутатите от нашата политическа партия, от нашата страна, не знаят какво правим ние тук, с какво се занимаваме, каква е работата на европейските депутати. Те просто не го знаят. И ако не го знаят, то те не могат да го оценят и да да го приемат. Това е проблем, с който трябва да се занимаваме. Не може да го игнорираме. Колеги казаха, че едно от реш... възможните решения може да бъде намерено в нашите политически семейства. Например, това, което аз мога да кажа за моята социалистическа партия, а не политическа група. И това се отнася до, за НП, за зелените и така нататък. Тоест, какво ние може да направим? Да създадем достатъчни комуникационни механизми. Така че поне нашите колеги от нашата страни, от политическата партия, да знаят с какво се занимаваме ние. Тук има много дефицити. Европейския парламент дава много средства за подобряване на комуникацията. Ние говорим за увеличаване на средствата, на механизмите, на новите технологии, но се оказва, че дори и чрез тези мерки ние не подобряваме знанието на гражданите за нас. И господин Зонтеркарт каза, че е важно да, хората да знаят какво правим не само в парламента, а и по принцип в Европа. И сега искам да кажа, че може би има такъв някакъв елемент на арогантност, който сме допуснали в отношенията си с националните парламенти. Нещо сме направили погрешно. Защото в противен случай не разбирам реакцията на националните депутати, не разбирам отрицанието, с което се сблъскваме. И до, до скоро аз даже не подозирах съществуването на това отношение. Господин Месер Шмидт А каза нещо много вярно. Трябва да говорим едни с други. И то трябва да под, подходим с минимум предразсъдъци. Как може да убедим един национален депутат, че се налага комуникация, че се налага сътрудничество? Що се отнесе до формулата за сътрудничеството? сътрудничество, за което сме задължени по силата на договора. Може да оставим Косак да си работи така, както функционираше до момента. Но при определени теми, например външната политика, на която се спря Андротав, или политиката на сигурност и на отбрана, там смятам, че трябва да изберем между две альтернативи. Едната альтернатива е да видим как да създадем механизъм, но това трябва да е нов механизъм. И то да създадем механизъм, който да е добре балансиран за сътрудничество между нас и националните парламенти. Но не всички едновременно, всички заедно. От друга страна, националните парламенти трябва да се разберат помежду си и да се спрат на един механизъм. След като са се уточнили как искат да процедурат, тогава ще се срещнем като две страни и ще видим какво може да постигнем в рамките на преговори с добра воля, с много отвореност но не бива да възпроизвеждаме структурата, до сегашната структура, където Европейски парламент трябваше да порави с 40 различни мнения. Естествено, не бива да има цензура и ограничение на темите, по които да водим диалог. Не бива да има ограничение по отношение на начина на дискусии. Господин Зяндергард, мисля, че вие говорихте за комуникацията и за информацията, която явно по някакъв начин не е достигнала. Значи, нашите социални сдружения сигурно са пропуснали много. Има много каквото вероятно предстои и може да се направи за подобряване на ситуацията. Вие сте прав където казвате, че съпротивата, с която се сблъскваме, има своите корени в национално законодателство, в национални корективни нагласи. Решенията се взимат от съвета, от парламента, но нито една национална държава няма да може да наложи нещо на комисията. Комисията не решава. Трябва да поемем отговорността или парламента, или съвета решава какво ще се случи в Дания или в Обединеното кралство. Анжел вие казахте нещо много интересно. И казахте, че е необходимо по-добро, е, че е необходима по-добра комуникация към парламентите. Но вашен аспект беше хетерогенитета в отношенията с националните парламенти. И това е едно двустранно отношение. А, разликата между отделните национални парламенти е огромна. Разнообразието е зашеметяващо. Например, на италианския парламент има своите специфики. Горната камера на парламента в Великобритания също по принцип, в Обединеното кралство ситуацията е съвсем различна. Темите, по които работят националните парламенти, са също различни. Например, парламентите в Малта и Ес, Естония, те пък се различават най-вече по големината си. Но ни трябва един механизъм, установен механизъм за комуникация, за подаване на информация. Но има национални парламенти, които нямат изобщо способността да управляват тези непрекъснати комуникационни канали по всички тези теми. Например, моят парламент е средно голям парламент и въпреки това ние не може непрекъснато да си комуникираме с Европа, с Европейския парламент. Просто нямаме капацитета и способностите. Господин Шаплин, благодаря ви най-сърдечно за вашите забележки. Имате абсолютно право. Липсва знание за нашата работа. Но това знание може да го споделим само ако ако започнем сериозно да се отнасяме към комуникацията с нашите партньори. Само по този начин ще, се, ще успеем да заинтересоваме нашите колеги от нашата работа. Един колега помоли за думата и сте направ, но се спъна, закачи му се е, това беше дама, закачи се роклята и всъщност изведнъж жената стоеше в побеля пред нас. Това беше много интересно. Изведнъж е, е, се оказва една дама по пред микрофона и пита за това какво правим ние. То ето комуникация, медии. Това е всъщност нещо, което ни интересува. Странно е, но нещата са така медиите. С тях работим всеки ден. Но въпреки това не бива да мълчим. Напротив, трябва все по настойчиво да използваме тези медии в нашата комуникация. Но което беше странно за мен, никой от новите държави членки не взе думата по дискусията. Е, господин Шоплейн говори от името на Унгария, но никой друг от новоприсъединилите се страни. Но проблемите с Унгария са същите проблеми, както и проблемите с Испания или Германия. А това, което каза господин Гроте, Гроте както винаги беше интересно, мисля, че и политическите групи носят отговорност за състоянието на нещата трябва да я поемат, до момента не са го сторили. Аз много се интересувам а, от ролята на Германия, защото Германия е именно пример за всички нас останали, как именно могат да се подобрят функциите на националните парламенти в унисон с е, функциите на Европейския парламент. Какво може да се направи така, че Европейския парламент да стане по-близък, по-познат не само сред обществото, но и сред националните парламенти и техните органи? Може би е прекалено амбициозно да го кажа, да кажа това, което ще кажа сега пред вас – но може би програмите за визитите, за посещенията трябва да бъдат преработени. Има много посещения и програми, които е, са много натрупани, много бързо се минава през парламента. Тази зала е това, тази зала тук се случва нещо друго. Не се използва възможността за задълбочени дискусии, за опознаване, за взаимно опознаване не се използва възможността знанията, които се споделят, да бъдат по-нататък предавани на колегите. Говори се за ученици, за младежи, за, пенс... за пенсионери, но когато имаме ние посещение тук, трябва да използваме времето по-рационално и е, нещата, които нашите колеги видят при нас, е хубаво да споделят със своите колеги в страната. Работата, която вършим тук, е важна и госпожо Силвана Кох. Искам да спомена тук и чудесната работа на вашите колеги – вие също казахте нещо много интересно. По отношение на езиците, сигурен съм, че някой от колегите, от присъстващите, не може да каже колко струва наистина многоязичността в Европейския съюз. Колко струва това, че всеки гражданин в Европейския съюз да има достъп до всички текстове на съюза на своя роден език. И колко струва на европейските граждани да имат представители, които не са избрали. Защото тези, които идват тук при нас. Те са избирани от гражданите, защото а, заслужават тяхното доверие, спечелили са тяхното доверие, не защото знаят два или три езика. Но разходите за преводите във всички институции на Европейския съюз, това е цената за едно ефтино кафе на гражданин на година. Така че кажете го това на вашите избиратели. Това е цената на най-ефтиното кафе в Европа на гражданин. Е, кафе за едно, Европа, за едно евро. Аз много дълго трябва да, посътя, да потърся в, да търся в Испания, докато намеря толкова ефтино кафе. И това е цената за многоизучността. Едино евро на гражданин на година в Европа. Това е ефтино, но ако кажем, че всъщност крайната сума е 160 милиона 460 милиона евро. За всеки го от нас, естествено, тази сума е много, много, но разделена на всичките граждани на година, това не е много. Тук става дума за опазване на демокрацията и идентичността. Може някои от нашите колеги да говорят много добре английски, но въпреки това е хубаво, когато може да слушате своя собствен език в слушалките. А освен това всички граждани могат да разберат какво се говори. Някои знаят английски, но други не. Това е една идеологически много важна тема. Това са основните принципи в този процес, които ни вдъхновяват. Които ни вдъхновяват. Един последен коментар, който също беше много важен. Но някои неща не, може би не ми беше толкова важно, а, извинявайте, не, не бях осъзнал важността на проблема, именно комисарите и високопоставените чиновници да посещават националните парламенти. Това е нещо много интересно. Трябва да го разработим и по-нататък като концепция. И това, което казах и преди, че не е едно и също Господин Гроте също засегна темата, че вероятно след 5 години ще има само един комисар, който ще е във връзка с Бундестага. Толкова рядко комисарите ходят в националните парламенти, в Бундестага, например. Вие казахте, че от преди 5 години не е, не е имало такова посещение. Но ако един комисар отиде в национален парламент и е, се срещне с 4 или 5 депутата вместо с 50, то, то това е малко разочароващо, защото естествено е, че националните депутати имат много а, ангажименти и не могат винаги да отделят време за такова посещение. Но така или иначе това беше много важно. И това, което господин Дав каза, поне го също може да се споразумеем. А именно диску, дискусията между националните парламенти и европейските парламенти за финансовите перспективи. Това е много важна тема. Може би тук наистина трябва да продължим тази инициатива. И нещата могат да се случват много просто, неформално, с всички инструменти, които са ни на разположение. Това е ключова инициатива, която, по която трябва да помислим. Благодаря. Благодаря, господин председател, за вашето търпение. Наистина, това беше чу... свещено търпение, но да не изпаднем в религиозна риторика. А те за някои теми ни трябва наистина много търпение. Вие сте донесли флорентински добродетели за себе си и знаем да ги ценим. Благодаря ви. Благодаря ви за възможността да говоря днес с вас, с господин Дав, с, господин, с господин Куатери. Ще работим и по-нататък, за да видим какво може да направим по предложението на Белгийския парламент, за да обсъдим бъдещето на европейската политика политиката на отбраната, политиката на сигурност и външната политика на Европа. Благодаря ви. Е, е, господин Мартинес, аз трябва да ви благодаря, защото и вие бяхте много търпелив и е, изслушахте всички коментари и отговорих, и им отговорихте с голяма ангажираност и страст. Виждаме, че вие сте на истински европеец. Сигурен съм, че и в бъдеще ще може да го да си сътрудничим. Сигурен съм, че и в бъдеще ще имаме поводи за такива срещи. Благодаря ви. Adesso noi abbiamo ancora eh, un paio di argomenti perché uno è la, la, благодаря. Имаме още няколко въпроса в дневния ред. Един от тях е моят доклад по член 51. Предлагам да обсъдим разпоредбите за гражданските инициативи, тъй като не успяхме сутринта да обсъдим задълбочено въпроса за член 51. Госпожа Гурмай отговаря по този въпрос, но тя има друго заседание на комисия, не може да присъства и ме помоли да представя искането на комисията за това изменение. Става въпрос за грешка, допусната в законодателния текст за гражданската инициатива. Политическото споразумение, постигнато от Корепер, вече не въжи, що се отнася до нас. Грешката касае преразглеждането след 3 години на работата на гражданската инициатива – тези три години трябва да започнат да текат от датата на прилагане на инициативата една година след влизането и в сила. Това е изменение, което вие самият внесохте, господин председател. Направихте предложение прилагането на практика да се отложи с 12 месеца, за да могат държавите членки да вземат съответните решения, така че да може целият процес да тече гладко. И така, при разглеждането ще е 4 години след влизането в сила, а не 3 години. Нашата комисия трябва да вземе решение. което да бъде одобрено на пленарно. Това би означавало, когато съветът вземе решение за извършването на тази корекция, това се очаква на 14 май, да стане ние на своя ред да извършим тази промяна по искането на госпожа Гормай. и да следваме процедурата по член 216. Благодаря, само да доуточня. Както казах в началото, тази вечер трябваше да разгледаме точка 5 от дневния ред, но тя остава за утре. Нека да вземем решение по този въпрос и после ще се върнем към пета точка. Мисля, че всички разбрахте за какво става въпрос. Допусната е грешка. Всички сме съгласни, съгласни са и другите институции. Какво да направим? Да гласуваме ли с показване на вдигане на ръка? Господин Дав, Преди да гласуваме изменение в текста, трябва да можем да видим текста. Може да обсъдим въпроса по време на заседанието на координаторите утре сутринта. Аз лично не разполагам с текст. Трябва да видя текста преди. Точка 11 от, в папката. В края на папката. Да, видях текста. Нека първо да го прочетем. Можем да направим следното, да ви дадем малко време да помислите. Наистина, положението е съвсем простичко. 3 години след влизането в сила на този регламент. Този ли се заменя с 3 години след датата на прилагане на този регламент. Той влиза в сила през февруари. Трябва да мине една година, преди да може да се прилага директно. Ако няма възражения, можем да приемем тази поправка. Добре, връщаме се на пета точка. Въпрос, който касае нашия собствен правилник. Аз съм назначен за докладчик. Както знаете, член 51 предвижда при някои конкретни случаи да се сезират две или повече от две комисии от бюрото на парламента с молба да изготвят доклад за пленарно. Предложението бе внесено по време на предишния мандат, но имаше някои съмнения, най-вече от господин Лайнен, който тогава бе председател на Комисията по околна среда, извинявайте, на Комисията по правни въпроси – Нашата комисия бе помолена да излезе със становище по следните въпроси. Да определи дали Член 51 трябва да касае само първото четене по време на обикновената законодателна процедура или да включва и второто. Другия въпрос. дали тази система предполага, че правомощите на комисията при обикновено обстоятелство на пленарно да внася предложения за изменения и така нататък, могат да бъдат упражнявани съвместно от комисиите или не. Дали тук могат да се обхванат и последващите етапи от процедурата? Освен тези три въпроса и получените от нас писма, господин Лайнен предложи да ревизираме разпоредбата. Други колеги предложиха просто да представим писмо в този смисъл. Разработил съм работен документ за промяна в правилника. Ако тълкуваме член 51 светлината на членове 49 и 50, ще стигнем до заключението, че по член 51. Ако са изпълнени условията по 49 и 50 член, председателският съвет може да реши да се предлагат съвместни комисии, съвместно гласуване, съвместен доклад. Сегашният вид на членове 49 и 50 положението не е ясно не е ясно къде е разликата, може да има съществени разлики и това трябва да бъде уредено в правилника. Член 49 каса обичайните ситуации, в които по дадена тема участват повече от една комисия. И тогава изключителните правомощия не се дават само на една комисия, те трябва да бъдат споделени с другите комисии. комисиите излизат със становище за водещата комисия. Член 50 обхваща две хипотези. Част от законодателен проект може да е от правомощите на комисия. Останалата част е в правомощите на друга. При такива случаи Едната комисия се определя за водеща и има конкретни правомощия. Или двете комисии се споразумяват, която е водеща. и двете комисии могат да представят документи на пленарно. Опитах се да прокарам разграничение между член 50 и член 51. Казвам, че това се прави само когато не може да се определи коя комисия е водеща по въпроса. Често може да се окаже точно така. Трудно е да се определи кои части от доклада или от даден законодателен акт са в правомощите на една комисия, кои в правомощите на друга. Има две изисквания. Това е третата част темата да засяга правомощите на повече от една комисия и те да не могат да бъдат разделени. Това трябва да е тема от особено значение. Това е разликата между член 50 и 51. Сравнително лесно можем да отговорим на зададените въпроси в светлината на всичко това. Ако е необходимо за даден доклад да се дават правомощия на повече от една комисия, яснота ще има едва на второ четене – Ако ще имаме втори или трети етап, може да се окаже, че ще е по-трудно съветът и парламента да се споразумеят, ако в работа участват повече от една комисия. Комисии трябва да направят необходимото, за да се стигне до успешен резултат. Има разлика между изпълнителните разпоредби и делегираните актове. или поискане на двете комисии или на една комисия, могат да се прехвърлят правомощите само на една от комисиите, които касаят изпълнителните разпоредби. Господин Грот. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за предложението Познаваме такива случаи от миналото, където е, компетенциите не бяха много ясни между отделните комисии. Имаше такива спорове между Комисията за вътрешния пазар и Комисията по економически въпроси. Може би трябва да, да включим един времеви компонент, защото в е, съвета процесът е когато е по-напреднал, тогава въз, възниква спора за компетенциите. Не знае дали това е разумно. А може би, когато не се постигне споразумение, може времевият фактор да бъде взет предвид. Не знае дали това може да се практикува така, но до момента беше един много труден процес при завземане на решение за споразумяване между а, председателите на комисиите. Кой за какво да отговаря и кой трябва да даде заявление за сътрудничеството. Затова може би трябва да помислим дали да не се включи времевата компонента, за да, се, за да стане по-гладко, по-гладка цялата процедура. L'articolo 188, quando si, che parla appunto dell'attribuzione della competenza alle commissioni, stabilisce già dei termini. И така, що се отнася до 88, където се говори за назначение или комисия госпожа Тайн. Аз просто искам да подкрепя това, което каза колегата Грота. Аз мога да пов, повторя, че е, такива спорове между Комисията по правни въпроси и Комисията за защита на потребителите, а, такива спорове са наистина много дълги и трудни. С Екон също имахме проблеми, е, когато ставаше дума за правни аспекти, правните аспекти, е, т.е. дружественото право, например, при финансовите институции. А, и така, при правната комисия се получават тези казуси доста често, когато има и се налага взаимодействие с другите комисии. И мисля, че наистина времевата компонента е много важна, особено когато става дума за доклади по собствена инициативата, от уточненията траят без, безумно дълго. Аз виждам нещата така. Член 51 от правилника съществува, защото е необходимо да се разрешат конфликти, които иначе биха продължили до безкрай. Разбира се, никога не е лесно да се направят разграниченията, особено когато става дума за особено важни въпроси. И тогава трябва бързо да а, постигнем някакво споразумение между комисиите, защото иначе решението ще се наложи от председателския съвет. Също времено трябва да се определи дали това е наистина особено важен въпрос и дали е действително той засяга повече от една комисия. Така че трябва да излезем с едно просто предложение за изменение на правилника. 15 март е, предлагам да е датата за подаване на изменение, крайния срок. Съгласни ли сте? Да, добре. Значи до е, вечерта на 15 март. Виждам господин Брок. Нямам а, други предложения за а, обсъждане днес, но господин Брок а, ще е тук утре сутринта и ще говори и за измененията към договора. Много важен въпрос. Просто иска да го поздравя и да съобщя, че закривам заседанието, а утре сутринта започваме с заседание на координаторите. И веднага след това госпожа Лолис ще говори по а, регистъра за прозрачност и след това в 10.30 господин Брок и господин Глотиери ще говорят за реформата на